А, gal pradėsime? Ne, dvi visat, ne? Can start. Uh, dear colleagues, nice to see you. Скъпи колеги, много ни е приятно да ви видя. Нека да започнем сега с заседанието. Ще говоря на моя роден език литовски. Сега трябва да одобрим дневния ред, в който има известни промени. Точка 6 отпадна, защото, за съжаление, госпожа Росиньо, министърът от Франция, не можа да дойде. Отпада също така и десета точка за гласуването по препоръката за а, положението на жените ще гласуваме по-късно. Така вече можем ли да се съгласим с дневния ред? Добре, благодаря. Така, стигаме до третата точка одобряване на протоколите от заседанието на 9 януари. После съобщение на председателя, едно съобщение имам, искам да ви уведомя че е, нашата комисия от е, тук нататък става комисия без употреба на хартия което означава, че всички документи, включително списъците за гласуване, ще бъдат качване на интранет, няма да ги имате в залата. В залата ще присъства е, напечатана единствено проект от дневния ред. Арисим balsavimu. Ar esam pasiruošę? Балсавимо картеля туриме. С което продължаваме с гласуването. Готови ли сте? Имате ли електронни карти? Първо гласуваме за равенството между жени и е, мъже в Европейския съюз, докладчик Сун. Компромис 23 за, против, въздържали се.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 Abstention? Adopted. Adopted, yeah. Uh, um, ah. Tell, tell them to better show hands. Ah, yes. Hands. You need to, you... Трябва... Искате да проверите ли? Нека да видим. Проверяваме компромис 26. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Yeah, yeah. Please show your hands. Моля, вдигайте си високо ръцете. Изменение 181. За. Против. Въздържали се. Приема се. 54. Изменение 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 155 за, против, въздържали се. Моля, правиме проверка. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 157 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 153 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 30 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 175 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Изменение 178 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 179 за. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 180 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 31 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 166 за, против, извинете, 166-то изменение в две части. Първа част гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис 33 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 34 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 187 за. Против. Въздържали се. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение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 Изменение 188 за. Против. Въздържали се. Приема се. 189 за. Против. Въздържали се. Приема се. 35 компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 195 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте електронно. Disclosed. Край на гласуването. Uh, it is rejected. Отхвърля се. Изменение 196. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 36. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 200 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 201 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 203 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 37 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 209 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 210 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 48 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 41 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 42 40 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 41 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 42 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 226 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 46 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 43 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 233 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 234 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 44 за, против, против, въздържали се, приема се. Компромис 45 и 4, извинете, за, против, 45, компромис 45 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2, 4, 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 246 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 249 за, против, въздържали се, приема се. 249 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 47 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 48 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 48А за, против, въздържали се, приема се. Изменение 258 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 256 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 52 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 49 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 265 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 266 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 50 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 51 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 270 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 271 за, против, въздържали се, отхвърля се. 273 за, против, въздържали се, приема се. 275 за, против, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за. Извинете, извинете. Изменение 38. 38 изменения. за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се.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 без думите, което гарантира, че страните членки ще играят своята роля, т.е. без тези, без това предложено изменение. Добре. Компромис 11 с устно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 13 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Изменение 1.1.10, 110 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 111 за и 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 114 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 116 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 117 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 118 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 119 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 120 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменения 122 и 123 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се.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 Приема се. 133 за, против, въздържали се. Приема се. 136 за, против, въздържали се. Приема се. Едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. Е, for all resolution. Сега гласуваме за цялата резолюция. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. А, the SND has, SND has too many. Социалистите и демократите са много-много повече. Двама повече. Един. Сега всичко е наред. Браво, прието! Okay, thank you. Now, second. Mm-hmm. Uh, uh, next vote. Сега ще следващият точка, която ще гласуваме е, е равноправно третиране между мъже и жени на доклада на Днешка Козлович. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. Тран 2 за, против, въздържали се, приема се. Ако искате да, прием, да при... проверим, добре. Адоптит. Приема се. 47 изменения за против. Въздържали се. Необходимо е да проверим. Добре. Има един глас повече от социалистите и демократите. Край на гласуването. Отхвърля се.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 14 компромис за, против, въздържали се, приема се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. 67 изменения за, против, въздържали се, приема се. 71 и 72 изменение за, против, въздържали се, приема се. 73-то изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. 74-то изменение. Извинете, поправя се председателката. Изменение 31 на Тран. Не, това не трябва да се гласува. Извинете. Осми компромис. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. Девети компромис за против въздържали се. Приема се. Петнайсет на Тран за против въздържали се. Отхвърля се. 27 изменение на Тран за против въздържали се, приема се. Да проверим, добре. Проверяваме 27 изменения на трън. Моля, гласувайте. Както обикновено е, има един глас повече от социалистите и демократите. С тази комисия само. Yes, the vote is closed. Край на гласуването приема се. Тран 29 за против въздържали се. Приема се. Тран 30 за против въздържали се. Приема се. 83-то изменение за против въздържали се. Приема се. 84 за против въздържали се. Приема се. Нека да провериме по 84-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 85-то за против, въздържали се, отхвърля се. 86 за против, въздържали се, приема се. 87 за против, въздържали се, приема се. Нека да проверим. 87. Моля гласувайте. Vote is closed. На гласуването. Приема се. Десети компромис за против. Въздържали се. Приема се. Деветнайсто изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се 91 за против въздържали се. Приема се и 93 за против въздържали се. Приема се 94 за против въздържали се. Отхвърля се 96 за против въздържали се. Отхвърля се 97 за против въздържали се. Приема се 90 Осмо за, против, въздържали се, отвърля се. Добре, да проверим. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, приема се. Можем да проверим, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 си компромис за против въздържали се приема се. Първо изменение за против въздържали се приема се. Второ за против въздържали се приема се. Четвърто изменение за против въздържали се отхвърля се. Пето и шесто за против въздържали се приемат се. Искате да проверим? Добре. Моля, гласувайте. Края на гласуване. Adopted. Тринайсти компромис за против, въздържали се. Приема се. Единайсто изменение за против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. 18-то изменение. В 5 части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. Четвърта част за, против, въздържали се, отхвърля се. Пета част за, против, въздържали се, приема се. Деветнайсто изменение, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 две части. Първа част за против. Въздържали се. Приема се втора част за против. Въздържали се. Отхвърля се. Втори компромис за против. Въздържали се. Приема се. 25-то изменение за против. Въздържали се. Приема се. 27 за против въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме цялата проекторезолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за автора. Следващо гласуване. Работни условия и нестабилна работа. И така, докладчика е Жоао Лопеш. Изменение 53 за. Против. Въздържали се. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 54. 54. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 58. Разделно гласуване в две части. Първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част. За? против, въздържали се, приема се. Изменение 59 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 62 в две части. Първата част, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 69 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 71 за, против, Въздържали се. Приема се. Изменение 72. За. Против. Въздържали се. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте 72 изменение. Край на гласуването. Приема се. Изменение 73. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 7. За. Против въздържали се, приема се. Изменени 81 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 82 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 83 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Приема се. Изменение 85 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 87 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 88 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 89, две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против,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 въздържали се, приема се. Изменение 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 44 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 46 против, въздържали се, приема се. Изменение 47 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 49 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 50 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 51 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 52 за, против, въздържали се, приема се. И сега ще гласуваме цялото становище. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Поздравление! Мели колегос, Ачу. Ачу. Благодаря, колеги. Благодаря за вашето участие в това заседание. С това приключваме. Нека да не забравяме, че следващото заседание е на 28 февруари